Уважаеми колеги, моля, нека да започваме с това съвместно заседание между комисиите бюджет и ЕКОН. Искам да се извиня от името на председателя на комисия бюджет Артюи, защото той трябва да председателства друго заседание за многогодишната финансова рамка, но а, господин Муресън е тук на а, председателската банка и а, той представлява комисията по бюджет и ще се председателства настоящото заседание заедно с мен това съвместно заседание е напълно посветено на нашия доклад за фискалния капацитет за еврозоната. Ще обменим мнения за текущото състояние след юлското заседание, съвместно заседание на 12 юли, което проведохме. Трябва да припомня, че има силна политическа воля да се приключи с този доклад до края на годината и да го приемем съвместно, заедно с два други доклада на АВКО кратко за функционирането на Европейския съюз, надграждане капацитета на Лисабонския договор и евентуално а, коригиране на настоящата институционална рамка, като докладчика ще а, каже какъв е резултата от срещата с докладчиците в Сянка и ще ни представи текущото състояние, така че без повече да бавя топката, давам думата на господин Бъге. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви, че присъствате на това заседание, макар че то се провежда много късно. Имахме доста трудни срещи с докладчиците в сянка от групите, но така стоят нещата, преминаваме през трудни фази и основата на тези разговори и някои допълнителни размисли, ние като съдокладчици изготвихме текст, който според нас ще представлява нещо, което голямо мнозинство от парламента би могъл да приеме. Би му се сторило приемливо. Този доклад по собствена инициатива не навлиза в законодателните детайли. Това не е доклад от една група, а това е съвместна работа, което, разбира се, води до нуждата от компромиси. Искам да а, изясня едно основно нещо от самото начало. Макар, че постоянно се позоваваме на докладите на петимата или на четиримата председатели, винаги става въпрос за Международния валутен фонд, който а, е дал а, да се разбере, че има нужда от по-нов, по-ефективен инструмент в последните години. Така че, ако не сте чели тези доклади, бих ви помолил да ги прочетете. Ние ще ви ги предоставим моля ви да се запознаете. По въпроса за фискалния капацитет, каква форма да има, какви условия да въжат за него, защото тези въпроси са разгледани много подробно в тези доклади. Това не означава, че е, е, това, което сме постигнали с началото на еврото и подобренията в законодателството, пакета от 6 и от 2 законодателни акта, е, няма да бъдат автоматично анулирани или по никакъв начин няма да бъдат а, омалуважени, но трябва да се получим от това, което се е случило до момента и да се подготвим за бъдещето. Това е ключовия момент, който ни водеше в работата. Имаме пътна карта и я използваме а, по, за дискусията по първия работен документ. И когато включвахме измененията, в текста се опитахме да произведем текст, който е достатъчно сбит и разбираем и който изпраща в същото време ясно послание, представя настоящото състояние и задава някои общи принципи. Доколкото аз мога да видя в срещата на докладчиците в Сянка се постигна общо съгласие и в следващ етап ще разгледаме различните задачи на трите стълба на фискалния капацитет, конвергенцията и стабилизацията в еврозоната. А в третата част се занимаваме с въпроса за управлението и демократичната отчетност и контрол. Имахме интензивен дебат по този въпрос с различните колеги. Това води до призив към Европейския съвет за приемане на насоки в Рим, така че да могат да бъдат взете предвид за допълнителното стабилизиране на еврозоната и се надяваме, че Европейската комисия ще представи бяла книга за стабилизирането на еврозоната и ще видим това предложение 2017 година, така че трябва да използваме всички тези опции и да гарантираме, че законодателните предложения, които са необходими, са изготвени. По същия начин трябва да се подготви почвата за мерки в средносрочен и дългосрочен дългосрочен план. с оглед промяна на правното основание в договорите. Смятаме, че нашия текст може да служи като основа за компромис. Разбира се, ще се наложи да дискутираме по какъв начин ще се занимаем с другите текстове е, и техните компромиси, но ние сме е, отворени за предложения и сме в ръцете на, групата, на групите и тяхната оценка за този въпрос. Но мисля, че, господин председател, трябва да се придържаме към графика с оглед през декември да внесем в пленарно заседание този доклад, ако искаме да окажем някакво въздействие върху това, което се случва в Европейския съвет и това, което се подготвя в момента във връзка с среща на върха в Рим. Ако чакаме до януари, ще е много късно. Благодаря ви за ясната позиция за календара. Перванш Берес има думата. Благодаря, господин председател. <clears throat> Днес ние представяме пътна карта, по която има пълно съгласие, пълен консенсус между съдокладчиците. Нямам какво да добавя. Искам да кажа само една дума върху метода. Пътният лист, който представяме тук, на някой може да им се стори твърде къс докато други ще се зарадват от това, че посланието е много ясно. Вероятно това е плод на дълги години прекарани в Европейския парламент, поради което двамата съдокладчика са излезли от логиката, при която в желанието си да удовлетвориш всички правиш изречения, в които повтаряш е, какви ли не думи, но никой не знае коя е основната дума. Искахме и ясно послание, което да бъде политическо послание. В момента, в който за всеки е ясно, че еврото не е устойчиво в е, дълъг срок без е, основни промени и след Брексида, когато трябва да стане ясно как да се укрепи, как да се консолидира еврото, като структурира водещ елемент на Европейския съюз. Ние смятаме, че в такъв момент ролята на Европейския парламент е да отправи политическо послание, което да бъде възможно най-кратко и най-ясно. В този дух изцяло е, преработихме е, документа, за да се стигне този пътен лист. Е, предлага се скорост. Е, но е, тя се определя от Брексита. Така или иначе Брексита се отрази върху духа, е, при който протичат е, дискусиите, преди още член 50 да бъде на масата на Европейския съвет. Опасността е всяка дискусия върху еврозоната може да стане тема за разделение между 27. Е, това не е, не на това залагат докладчиците. Смята се, че която и да било темата от общ интерес за 27, това не може да бъде евро, еврото. Ето защо е много важно Европейската комисия да постави на масата своята бяла книга, да има мандат, да има възглед за Европейски съюз от 27 члена. И въпроса за еврото не може да бъде подминат с мълчание. Та, въпроса, който искаме е, да зададем е дали някои от предложенията, които правим, ще наложат или не промени в договорите. Но ние не искахме структурираме мисълта си е, само според мярата на тези промени. Ние като бюджетна комисия и като комисия по економически и валутни въпроси, ролята ни не е да разберем как ще организираме прилагането на определено предложение, а просто да знаем какви предложения трябва да бъдат направени, за да може еврото да се окаже устойчиво в дълъг план. Последната забележка. Въпросът за графика за нас разбира се е от ключово значение. Ние знаем, че Европейския парламент работи по други доклади, например мандата на Комисията по конституционни въпроси. Доклада за е, тази комисия трябва по принцип да бъде прият едновременно с настоящия доклад, за да може Европейския парламент да отправи ясно послание към Европейския съвет и към комисията. Благодаря, господин Муресан. Благодаря, господин председател. От е, е, името на колегите е, от ЕКОН в течение на тази година имахме множество срещи на равнище докладчици в Сянка. Искам да благодаря на двамата докладчици за работата и търпението, което проявиха в течение на тази година. Разбира се, тази материя е много сложна и това го виждаме от факта, че са внесени повече от 800 изменения от всички политически групи и то на първия проект на текста. В момента имаме кратката версия също така имаме и пътната карта, която бе изпратена по-рано днес на колегите и в групата на НП в ЕКОН трябва да разгледаме този документ, да видим по какъв начин предложенията на колегите са включени, до каква степен са включени тези предложения. Какви са основните червени линии за нас като група е НФ в ЕКОН? Ние трябва да играем конструктивна роля в този дебат и трябва да разгледаме обема на фискалния капацитет. Тоест, колко фискалния капацитет трябва да събере като обем, откъде трябва да дойдат парите и какво трябва да финансира този фискален капацитет. Когато говорим за обем, трябва да бъдем реалистични ако се обърнем към държавите членки и ги помолим за директни вноски към а, а, фискалния капацитет, а, те доколко ще са готови да плащат директно, дали да ползваме собствени ресурси в средносрочен, дългосрочен план. Това може би е предпочитаната версия, но трябва да измислим начини как да се приложи това и по какъв начин можем да използваме собствени ресурси реалистично в краткосрочен и средносрочен план. Също така в пътната карта се споменава, че в крайна сметка фискалния капацитет трябва да е в състояние да спаси голяма държава членка, изпаднала в затруднение. Но за да спасиш голяма държава, ти трябва, да, да кажем, 1 милиард евро ти, ти, ти трябват много милиарди евро. Така че каква е функцията на този фискален капацитет? Стабил, механизма за стабилност действа също при такива държави членки. Затова, според нас, фискалният капацитет трябва да е реалистичен като обем. Трябва да има превентивна функция, така че държавите да не изпадат в криза, да се подобрява съответно конкурентоспособността. Ако има а, форма на фонд за черни дни, тогава трябва да се акцентира върху а, премахване на постоянни трансфери и а, смягчаване на риска. Една червена а, линия, която все още съществува в пътната карта и беше обект на дискусии с а, докладчите, беше тъй наречената схема за обещетение при безработица. А, НП, ЕКОН, а, колегите в нашата група отхвърлят този механизъм до момента и това няма да се промени. Още едно допълнително предложение, и това е последното от мен, господин председател. Имаме едно предложение е, в е, пътната карта за създаване на финансов министър или министерство. Ние имаме съществуващи фискални правила в Европа и е, приоритета трябва да е да зачитаме тези правила, да ги прилагаме така, каквито са, Става въпрос за пакета от 6, от 2 акта, където имаше ясно мнозинство, както в настоящия, така и в предишния парламент. И разбирането на НП Екон е, че тези правила съществуват, за да бъдат изпълнявани автоматично от всички държави и членки по еднакъв начин и да не се разводнява допълнително тези правила. Няма да ги приемем разводнявания на тези правила, нашите колеги няма да го приемат. Затова в съществуващите фискални правила, ако се третират с голяма свобода на тълкуване, тогава колегите от НП ЕКОН не биха го приели. Разбира се, има други пунктове, по които трябва да поработим допълнително, но сме постигнали доста голям напредък по повечето въпроси през последните месеци. Има воля от НП ЕКОН да играе конструктивна роля в този процес на дискусии. Благодаря ви благодаря, ви, че толкова силно се изказвате положение с, по отношение на финансовия капацитет и по отношение на финансовия министр собствените ресурси, които той трябва да разполага. Благодаря на докладчиците и на докладчиците в Сянка. Доста трудна беше дискусията, но пък конструктивна. И мисля, че приключи добре имаме пътна карта, което е добър ход, тъй като изпраща ясен политически сигнал от този парламент, че в момента еврото не е устойчиво и е необходимо да се направи нещо допълнително, за да може то да стане устойчиво и еврото да работи за държавите членки и за хората. да го накараме да работи еврото, е важно послание, което все още трябва да бъде изпращано и пътната карта показва кои функции трябва да бъдат разгледани по-добре, за да стане еврото устойчиво. Мисля, че това е много добре изработено. Аз лично Подчертавам, че е необходимо разграничение, ясно разграничение между национални и европейски отговорности. Ако имаме такъв механизъм, трябва да знаем кой за какво отговаря. В този случай виждаме, че се работи в трудни обстоятелства, в които Европейския съюз не винаги е разглеждан като нещо добро, а като заплаха трябва да а, подадем ясното послание, че не става про за постоянно разширяващ се съюз, че ние не сме заплаха, а че по-скоро това предложение е направено за да работи еврото за всички и в интерес на всички. Все още смятам, че разграничаването между национални и европейски отговорности не е достатъчно ясно за момента разграничението, честно казано, не е особено ясно. Частните инвеститори, за мое съжаление, в миналото са натоварвали дънакоплаците. Това е едно разграничение, което трябва да се дискутира и е много важно, но още по-важно е, че не трябва това да е единствено проект на Европейския парламент, а трябва да имаме а, и чувство за собственост в държавите членки, сред националните политици и а, също така националните парламенти трябва да бъдат информирани. В последната версия това е по-добре разгледано, но аз считам, че то трябва да се подчертае още веднъж. И се радвам, че а, ще успеем и се надявам да успеем да го включим в графика за тази година. Благодаря за Екаре. Господин Лука? Не. Бирхо Лонен. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за положените от тях усилия, за да се постигне напредък. За съжаление обаче, не съм убедена. А, не получавам достатъчна степен на увереност, четейки тази пътна карта. Аз вече съм коментирала по тези въпроси и преди, затова сега няма да отнема време, но за тази идея за фонд за черни дни не може да намали опасностите и рисковете. Трябва да се справим с проблема за моралните рискове. Обаче как това ще бъде постигнато, не бях убедена, четейки документа, как това ще стане. Моралният риск не беше подчертан достатъчно в разговорите и не съм убедена, че фонд за черни дни би бил в състояние да предотврати случаи като гръцкия в бъдеще. И накрая има един общ проблем – националния суверенитет се ограничава и се намалява от това предложение. Аз не мога да защитя това пред своите избиратели. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху подобряване на ефективността и упростяване на настоящата система. Благодаря ви. Благодаря. Бет Камел. Вие ли... А, господин Лука ще вземе думата вместо него. Äh, Благодаря, господин председател. Замествам господин Колман днес. Няма да говоря дълго. Не знам дали съм чел същия документ като колегите, като господин Моресен и господин Тан. Чудя се, защото не виждам да е постигнат какъвто и да било напредък, нито пък предвиждам щастлив край. За мен в текста има цели пасажи, които аз просто не разбирам. Сигурно има хора, които разбират по-добре работата на парламента. Смятам, че би било добре да не а, гласуваме доклада в сегашния му вид. А, или ако го гласуваме, то рискуваме да а, покажем много добре какво всъщност се случва в тези зали на парламента, което всъщност няма да е хич добре. А... Благодаря. Фабио Демаси има думата. А, простете ми, на края на деня вече сме изморени. Господин Торовац. Uh, благодаря, благодаря и на докладчиците. А, доста се забавлявахме с тях. На моменти не е до там. От време на време дискусиите бяха картинка на това как в Европейския съюз се сблъскват различни идеи. Стана ясно как в моменти на криза всички са съгласни на по-строги правила. Но в момента, в който кризата започне да отминава, почваме да си говорим за това как можем да се извъртим така, че да избегнем правилата. Това беше много често дискусията сред докладчиците в сянка. Три общи бележки имам да направя по текста в сегашния му вид. На първо място нямам добро а, чувство за тенденцията да се разводни а, частта, която касае пакта за стабилност и растеж и а, двата пакета от 6 и 2 акта. Не съм единствен, много колеги споделят това мнение. Колкото до втория стълб и автоматичното автоматичните механизми за справяне с економически сътресения, обсъждахме в нашата среща, че може би ще трябва да поспрем малко преди да продължим да работим по подробностите. Защо? Защото аз бих могъл да се примиря с някаква форма на фонд за черни дни, стига естествено да разработим добри правила, при които той да бъде управляван. Колкото до схемата за обещетения при безработица, винаги ме е страх от злоупотреби с нея. Имаме опит в Финландия, където е видно, че Схемите за обещетения бяха договорени от синдикатите и не бива да бъдат просто подарени на хора, които искат да се възползват от тях. С други думи, трябва да помислим повече преди да пристъпим към подробностите. И третото нещо, което вече съм споменавал, ще кажа отново. Искам да ви а, обърна внимание върху един интересен цитат. Ако се намалят инвестициите, това а, се отразява върху цялостното търсене. Това е цитат от економическа теория от 1936 година, когато бремето на националния дълг не е било толкова голямо, колкото сега. John Maynard, as a wise man, wouldn't... Мъдър човек е, е съставил тази економическа теория. Не знам какво би казал той в днешно време, но мисля, че можем да помислим върху думите му. и да обърнем внимание на тази теория от 36-та година. Господин Болтайн също така се изказа за националната ангажираност в процеса на взимане на решения. Аз също смятам, че тя е важна, защото за в бъдеще пред нас се изправя а, една сериозна дискусия. А именно как националните парламенти ще се ангажират в процеса на взимане на решение в тази сфера в Европейският съюз. Благодаря. Благодаря. За Ауде ще се изкаже ли някой? Давам думата на господин Фабио Демаци. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците на първо място. Ще си позволя малко да, се, да не се съглася с Нилс по отношение на цитираната економическа теория, защото има една друга економическа статия за възможностите на нашите внуци и там става ясно, че публичните инвестиции ще стават все по-важни с времето. И а, тази кенсианска ситуация става все по-ясна наблюдаваме опити да се а, обоздае държавните дългове с а, економически политики на дисциплина, но те очевидно не работят. Но нека да си поговорим повече по тази тема на кафе. Въпросът за фискалния капацитет не е едно техническо упражнение. Днес станахме свидетели на резултата от американските избори и видяхме, че те а, подлагат всички общества, дори тук в Европа, на голям стрес. Става дума за политиките след економическата и финансова криза. Нашите докладчици наистина са изправени пред трудна задача, но действително не можем да си а, позволим компромиси, а в същото време не сме съгласни по три въпроса. На първо място ние смятаме, че не може повече да пречим на структурните реформи, както се е случвало преди. А, аз нямам а, против това, но трябва да уточним какви точно структурни реформи трябва да се проведат. За мен в последните а, години а, имаме наблюдения, от които трябва да, а, които трябва да вземем предвид. Същевременно времено станахме свидетели на събития, които ни доведоха до това да финансираме национални а, правителства, като трябва да внимаваме, а, защото страни като а, Германия, откъдето съм аз, нарушиха целевите стойности на излишъка, а от това нямаше никакъв, а, а, никаква полза. Колкото до а, процедурата за асиметрични сътресения, трябва да се опитаме да а, намалим процедурите, както повдигнаха а, въпроса и а, консервативните колеги. И накрая, колкото до нуждата от инвестиции, смятам, че подхода за фонда за стратегически инвестиции просто не проработи. И трябва да обсъждаме отново публичните инвестиции. Тук има много неща, с които ще трябва да се а, простим. А, няма как да постигнем всичко едновременно. Схемата за обезщетение при безработица също трябва да се обсъди. Либерализацията на пазарите и склонността на европейските граждани да емигрират там, където има по-голяма заетост. За мен трябва да се съсредоточим върху създаването на работни места и растеж в економиките по периферията. Смятаме също така, че другата седмица има чудесен шанс да обсъдим недостатъците на, а, евро, на еврото. А, смятам, че трябва да се възползваме от а, а, това другата седмица и след това да обсъдим нашия разговор с Нилс на кафе. Лиад Нириада? Госпожа Миряда. Ами тя не е тук, затова си позволих да говоря малко повече. Ернест Марагал. Thank you, President. Vamos a ver, en castellano. Yo creo que todos estaríamos hoy especialmente de acuerdo en que si no hubiéramos iniciado el trabajo Според мен можем всички да се обединим около мнението, че вече няколко месеца работим по темата, но резултатите от американските избори, изборите в САЩ, днес правят работата ни дори по-спешна. Имаме нужда от яснота за еврозоната. Тоест, не само трябва да благодарим на докладчиците, наистина трябва да оценим работата, която те са свършили, защото все пак сме стигнали до тук. Имаме нужда от а, разпоредби, като се опитаме да, не, да няма прекалено много бумащина. Много изменения бяха внесени но същевременно трябва да се стремим да оставим документа сбит и лаконичен. И политическото послание да е ясно, както каза докладчика. Надяваме се, че комисията и съвета на Европейския съюз ще вземат това предвид и ще предложат законодателно предложение, което да бъде достатъчно ясно, за да даде една добра рамка на еврозоната. Готови сме да сътрудничим, доколкото можем в това отношение. Естествено, има и недостатъци и те са много ясни. Необходим е ми са ни механизми за надзор на реалната економика. Зелените също така дадоха своя принос. И трябва да го вземем предвид. Genetics tiene obsesiones semánticas, quizás comprensibles. Parece que no estamos tranquilos si no ponemos structural reforms en cada párrafo. И има някои моменти, а, които са от предимно семантичен характер в текста. А, изглежда като че ли се стремим да повторим колкото се може повече думата структурни реформи. Но това са подробности. Важното е, че трябва да а, приключим с изграждането на паричния и а, економически съюз и той да има надежна здрава структура. Трябва ни а, сближаване, трябва, а, сближаване, трябва ни стабилност, за да се насърчат инвестициите като сближаването трябва да се базира на много ясни а, правила, на кодекса, който се споменава тук. В крайна сметка, ние не искаме да принуждаваме никой да прави нещо против волята си. Така да се каже, с пистолето прямо в главата. Трябват ни и мерки, за да разгледаме структурните липса на баланс Колкото до а, фондовете, които а, се предлагат, аз смятам, че те са а, много положителна идея. Използването на капацитета за а, дълговете, за да се а, насърчат инвестициите, които пък да доведат до устойчив растеж. Все пак всички знаем, че кризата а, все още дава своето отражение. И накрая цялостно състоянието на търсенето, това е нещо, което искаме да повишим. Ще имаме време, надявам се, да обсъдим всички тези предложения за изменения, които в момента не можем да обсъдим подробно. Важното обаче е да постигнем а, стабилност не само в економическата а, сфера, а и извън нея. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да не говоря дълго. Знаете, че си делим времето. Искам да добавя две неща. На първо място, благодаря на докладчиците за това, че отправиха това политическо послание. Не е лесна тяхната задача, наистина в това отношение, да обединят всички различни политически групи зад този текст, който разглеждаме в момента. Все още, ако а, начало са германец и французин, а, нещата не вървят лесно, но пак вървят. Така че смятах, а, че е добре да отбележим това. И на второ място, за мен най-важен е политическия сигнал, който ние изпращаме, че в момента еврото не е в добра ситуация и трябва да подобрим тази ситуация и то спешно. Радвам се, че кризата остава зад нас. Това е чудесно, но хората явно не смятат така. И за мен е важно Европейския парламент да наблегне на това послание. Притеснявам се действително за някои части на текста, където аз а, не бих подходил по този начин. Също смятам, че това непрекъснато споменаване на структурните реформи е някаква излишна мантра, но от друга страна политическото послание е много важно, така че а, не трябва да го забравяме. И едно последно нещо. Най-жизненно важният момент е, че в момента тази дискусия се води не само тук, но и в националните парламенти. Някой ни е пуснал музика, но да не обръщаме внимание. Така както казвах, важно е дискусията да се води в националните парламенти, защото ние можем да си говорим тук за това колко е нужен този фискален капацитет, бюджетен капацитет. Но както виждате, залата не е особено пълна. Сряда вечер е почти 8 вечерта а темата е важна и тя действително трябва да се дискутира в националните парламенти. Хубаво е, че поне ние започваме дискусията тук с този дебат. E Председателя, не виждам колегите от e ЕФТД. И така, пристъпваме към процедурата на спонтанни изказвания. Е, Господин Хокмар, след това господин Фернандес има думата. Благодаря. Е, е, благодаря на докладчиците. Аз е, имам, колкото до френския и немския достъп, съвсем скромно искам да кажа, че всъщност Германия подрони тази дискусия. Е, те подрониха и фаскалния капацитет, който се предполагаше, че трябва да се изгради. И аз мисля, че това е нещо важно, защото всъщност тук се пропуква дискусията. Много се говори за Германия и Кейнс. Искам да напомня на нашите приятели, че на времето, когато ПИС, е, когато е писано това, е, от тогава до сега е изминало много време и господин Кейнс е починал. И Държавите членки, които са се послужили с неговите идеи обаче, които са се опитали да се борят с проблемите с по-голям дефицит, дефицита непрекъснато е нараствал, а конкурентоспособността е намалявала. Всъщност, бих искал да спомена на моя немски приятел, е, че това, което Кейнс реално е имал предвид е, е пакта за стабилност. 3% излишък, 3% дефицит. Е, това е мечтаната, е, е, мечтаната крива на този академик, на този учен. Проблемът обаче, че ние никога не сме успели да се придържаме към подобен принцип. Аз съм от страна, която е извън еврозоната, бих искал да влезем в еврозоната, но всъщност това, което прави много силно впечатление, е, че един от малкото, една от малкото страни, които изпълняват критериите на еврозоната, е моята. Добре, добре, добре, имахме късмет и ние си преживяхме нашата криза, но преди вас но институциите трябва да бъдат, е, да намерят пресечна точка с политиката. Вие не можете да разчитате само на институциите или само на политиката. Трябва да се отнесете с уважение и към двете. И за това бих се отнесъл скептично към подобни неща. Първо, едва ли трябва да събираме европейски данъци и да увеличаваме публичните разходи. Това не е необходимо. Това ще подрони фискалната стабилност, както на държавите членки, така и на нашата конкурентоспособност. Колкото така наречените бели пари за черни дни. Искам да уведомя нашите приятели, че всяка страна, която има проблеми, ще каже, че това са черни дни, че вали. А, искам да ви напомня, че преди 3-4 седмици казахме, че ако трябва да се придържаме към правилото, да не се придържаме към пакта за стабилност а, и да не ги прилагаме спрямо страните от Иберийския полуостров, всички бяха против. Те казаха, че трябва да се спазват правилата. Всички, с изключение на някой. А, е, И бих искал да кажа, господин председател, нека не забравяме, че ако има фискален капацитет за Европейския съюз, то той трябва да бъде стабилен чрез пакта за стабилност. Ако имаме финансов министр, който да говори за такъв пак за стабилност, проблемът е, че няма да се придържаме към него. И вие няма да замените липсата на реформи с други правила. И няма да замените неприлагането на ни правила с други правила. Това всъщност са основните правила за фискалната капацитет. Това са правила за конкурентоспособност. И затова искам да кажа при е, поздравленията ми за докладчика и съдокладчика, просто искам да им заявя, че не по този начин ще се развива разрешат европейските проблеми. Председателя, благодаря ви. Е, да, вие говорите това като представител на страна, която е родина на известен економист Мирда. Мирда, не знам дали Мирда е, не би се съгласил с мен, но може би днес точно няма да го направим. Е, по-добре е да бъдем смън, смътно прави, отколкото точно не прави. Да, това е фундаментално. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Аз мисля, че е момента. Сега е момента. Сега е момента. Дори в тази зала виждам, че думата доверие не съществува. Трябва да имаме доверие първо в държавите членки. Именно поради това трябва да реформираме тази зона. Има страни, които правят усилия, които обаче няма доверие в други страни, защото смятат, че именно тези други страни не спазват правилата, не правят усилия. И е, първото нещо, обаче, от което се нуждаем, е именно тази дума доверие, е, е, която в настоящия момент не съществува дори между нас. А това доверие ни е необходимо. Е, както казах, необходимо е доверие между държавите членки. Сега е момента да отправим сигнал. Ако всичко върви добре, ако всичко си върви по реда, добре, оставяме нещата да си вървят е, от само себе си. Но ако нещо не върви, трябва нещо да се направи. И трябва да зададем въпроса, защо има правила, които никога не се спазват е правилото за 60% от дълга. Кой го спазва? Вярно е, че трябва да има правила и правила, които са направени за да се спазват. Освен това, не бива да забравяме, че не говорим за регламент. Е, е, в момента не говорим за регламент, говорим за доклад по собствена инициатива. В този доклад по собствена инициатива не е необходимо да заявим как всичко ще потръгне, как всичко ще се финансира, при условие, че ние знаем, че Европейския парламент дори няма правомощия дори няма правомощия да е, обсъжда въпроса за финансирането. Съгласен съм за структурата. Всяка дума тежи, всяка дума, всяка дума тежи. Е, и искам да благодаря на двамата докладчика, които са свършили чудесна работа. Мисля, че е, сме съгласни по тази структура. Съгласни сме с, с стълбовете, които са посочени. Може би има разлики в съдържанието на всеки стълб, но, ако сме съгласни по стълбовете, сега трябва да видим какво е съдържанието им. Има едно нещо, което е ясно. Много приказваме, но нищо не прилагаме на практика. Много говорим за тях, но не ги прилагаме. Говорим за солидарността и за отговорността. Когато говорим за отговорност, е ясно, че трябва да има условия, условия, които да се поставят. И това да бъде спазването на правила. Мисля, че е, за да стане всичко ясно, ни е необходима по-голяма прозрачност, повече легитимност, повече демокрация и по-добро управление. Мисля, че е ясно. И е, мисля, че има хора, които са срещу еврото. Те е, винаги ще бъдат срещу доклад, какъвто и да е той. Но, унези, е, които искат солидарност, отговорност, е, предпазливо поведение, как да, как да, как да правим превенция, да имаме предвид при положение, че възникнат проблеми, да има инструменти за възстановяване на средства. Мисля, че е, е, с един доклад, макар и той да е лош, отправяме признак, че е, парламента не смята, че всичко е наред, че има неща, които са на лице, но никой не ги спазва. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Е, е, за сега а, никой друг не виждам да иска да вземе думата. Аз, аз ще се изкажа, защото бях изкушен от господин Хокмар. А, е, е, трябва да кажа, че в е, този доклад аз не виждам никакви насоки по прилагането на пакта за стабилност. Това не е темата, не става въпрос за нещо кинезианско или не кинезианско. Е, ние всъщност се занимаваме с различен въпрос. Въпросът е, че ние нямаме капацитета за стабилизиране на европейско ниво. Тоест, ние трябва да се надяваме на валутна политика и на национален бюджет. А това може да създаде проблем, защото ще разчитаме прекалено много на набирането на евро, но всъщност е, е, имаме асиметричен шок и социално въздействие, при което трябва да разчита националния бюджет, за да е, се набират средства и за това аз смятам, че идеята за фискален капацитет можете да имате чудесен бюджет на национално ниво, но но може да има функции за абсорбиране на стабилизацията, но това трябва да съществува някъде е, е, е, Международния валутен фонд е ясен също по този въпрос. Това е техническа тема, как да абсорбираме асиметричен шок при положение, че имаме фискална политика, която е, е експанз... Е, експанзионистична или не толкова експанзионистична. Говорим за данъчна политика извън цикъла. Това е различна политика. Ние не говорим сега за това дали трябва или не трябва да се спазват е, е, фискалните изисквания. Е, това не е целта на доклада. Целта на доклада е, че Извън двата стълба национална фискална политика и обща валутна политика трябва да се изгради функция. Обща функция за структурни реформи и второ за това за асиметрични шокове, как да се справим с тях. До тук сме стигнали, тук се намираме политически. Ние можем да имаме разделение по фискалната политика в годишния ни доклад, в по INGS. Също търсим компромис, балансиран подход, но нека да не да не натоварваме този доклад с неща, които не са, не са от неговата материя. И второ, по въпроса за финансовия министр. Той е свързан и, и, и, и за това исках да бъда по-ясен и се пошегувах. Пошегувах е, е, е, се, изхождайки от това, което каза господин Морес. И освен това, това, което каза господин Танго, за да имаме по-добра възможност да разграничаваме между европейски правомощи и национални правомощия, трябва постепенно да се изгрежда фискален капацитет и може в крайна краща да се стигне и до финансов министър. Но това изобщо не означава а, а, а, все по, все повече политизация и навлизане в фискална политика на национално ниво. Не, трябва да се разграничават нещата, трябва да има по-голяма финансова дисциплина, ще имаме функция на федерално ниво. Двете неща са напълно съвместими и за това аз е, вярвам, че в край на краищата можем да постигнем споразумение по някаква обща основа, а, а именно този документ, който е значителен принос от страна на парламента към изграждането и и, и това, което ние казваме за еврото. Това, разбира се, не вреди на политическата позиция на всяка отделна група за най-добрата фискална политика. Но това е, е друга тема. Това е друга тема. Това не е темата на доклада. Извинете за това е, допълнение към е, доклада. Искате да вземете думата ли? Господин, господин Хомърт, да, много, много се радвам, че моите забележки събудиха забележки у председателя. Сега, какво значи асиметричен шок? в лоша економическа ситуация, когато вали. Това е лоша дефиниция. Аз съм се научил на едно. Асиметричният шок винаги е този, който ви засяга вас. А който засяга другите, не може да не е асиметричен. Е, от друга страна, ако дълго време економиката ви не постига добри резултати, вие винаги наричате това черни дни. Независимо от това, че може да има економическата политика, при която има прекомерни разходи. Това е друг проблем. Нещата са свързани, но всъщност основната, основната, основната основният е, фискален капацитет на Европейския съюз ще бъде в държавите членки. И това трябва да се управлява както трябва. Основният проблем, свързан с е, фискалния капацитет, е, че не се управлява както трябва. Може да има друг фискален капацитет, е, който мълчаливо, им, имплицитно се предполага, че няма да спазва правилата за пакта за стабилност. Ние сме го обсъждали, но може да създадем повече проблеми, отколкото да разрешим. Това е, това това е мисълта ми. Това е, което имам да ви кажа. Може би вие говорите за целият бюджет на Европейския съюз, но за момента въпроса не се подлага на дискусия. Обръщам се към двамата докладчици, кой иска да говори пръв, госпожа Перваш Берес. Благодаря. Вече е късно. Ние сме в сърцевината на проблема. Съжалявам, че господин Марус не е докладчик в сянка. Щеше да участва в много дискусии е, които не сме обсъдили в достатъчна степен. Сега, дали въпросите са сегнати от едни или други, няма значение. Искам да се върна на едно-две неща по доклада. Първо, има правила, е, с които ние се обзаведохме, когато преминахме към еврото и днес всички признават, че те или не се спазват, или се спазват лошо. През годините се опитвахме да ги допълваме, да ги подобряваме, е, дори се опитвахме да ги правим по-интелигентни. Но всъщност е, е, нещата са така, както каза господин Тонк. Доколко държавите членки си присвояват, доколко, доколко правят свои всяко тези неща. Сега има една стена. Това е суверенитета на държавите членки в областта на економическата политика. Тук никой не възнамерява да я поставя под въпрос принципно. Но когато говорим за кодекс за сближаване, ние трябва да се опитаме да дадем възможност на държавите членки да поемат сериозен ангажимент по собствената им стратегия в економическата политика без да остават с впечатлението, че отговарят на е, някакво задължение, което им възлага Европейската комисия, което често по-скоро вреди, отколкото да допринася за увеличението на конкурентоспособността на всяка държава членка. Второто, което искам да кажа е, че е, когато говорим за асиметричния шок, от Мар току-що каза, ние не знаем какво е това асиметричен шок. Всъщност, това, което знаем е, че откакто се възприе еврото, трябва да се прочете основната теория. Кейс може би вече не е на мода, но като видим е, как работи еврозоната, не е забронено е, да прочетем какво са казали бащите основатели. Например, доклада Делор, като например дали структурните фондове да не се адаптират към съществуването на еврото. Този доклад ни никога не е бил взет под внимание. Е, господин Огмар си тръгна. Е, е, може би щех да отговоря на безпокойствата му, но да казваме, че ще се осланяме първо на капацитета на държавите членки. Това вече е в пътната карта. Но ние казваме, че извън възможността на държавите членки да си правят усилия и да увеличават конкурентоспособността си, ние не можем да е, запазваме ситуация, при която в Европейски съюз, в еврозоната, да няма инструментариум, е, който е, да ни даде възможност да се справим с шок, бил той симетричен или асиметричен. В еврозоната имаме някакъв паричен съюз, но до момента не успяхме е, да го създадем, освен в условия на криза и то несъвършено. За, за Кейнс говорите, казвате, че е, е, може би той не е модерен, но ултралибералите в момента са на мода. Като видим завещанието на годините Рейган и Тачер, не знам дали сега е момента да си разменяме шегички. Е, най-важното за нас е да се убедим, че еврозоната, еврото, еврото е, може да отговори на очакванията на държавите членки, които споделят тази валута. За целта, мисля, че това, което предлагаме в пътната карта, трябва да се чуе както от Европейската комисия, когато се пише Бялата книга, така и от Европейския съвет. Аз а, а, все пак искам да отговоря на един довод, който изтъкнаха консерваторите и реформаторите. А, че с тази пътна карта ще намалим суверенитета на държавите членки. Мисля, че тъкмо обратното. Всяка идея за сближаване дава възможност държавите членки да се възстановят свобода на действие в областта на политическата, на економическата политика, да могат да маневрират по-лесно, Надяваме се да постигнем широк консенсус, колкото се може по-широк консенсус, за да отправим това политическо послание. Благодаря. Господин Боге, благодаря, господин председател. Аз щях да коментирам по изказвания на колеги, които обаче напуснаха залата. Трябва да кажа, че е, инициативата би успяла, ако успеем да гарантираме, че това, което се случва на европейско равнище по отношение на управление и отчетност, ще бъде по-силно в Европейския парламент, но това трябва да се вземе още по-силно предвид в националните парламенти. Трябва да ам, подчертаем този факт. Вероятно е споменат вече, но не толкова а, акцентирано. А, службите за научно-изследователска дейност разгледаха по какъв начин държавите членки изпълняват специфичните за тях препоръки и нещата варират в широки граници. Има парламенти в държави членки, които полагат огромни усилия върху този въпрос и много а, документи се произвеждат, а пък в други държави членки дейността не е толкова засилена. Затова трябва да действаме, така че въпросът да е много по-прозрачен в парламентарните процедури. Друго нещо, което беше споменато е, че в член 13 в а, фискалния пакт трябва да бъде по-целенасочен, за да постигнем целта националните парламенти и Европейския парламент да не си противоречат взаимно, а по-скоро да дебатират по-интензивно, да намират решения, така че в крайна сметка да се получи нещо, което бихме могли да наречем европейски дискурс ако имаме ситуация на взаимно доверие, обмен, дебати, бихме могли да намерим и общи решения. Някои колеги коментираха отрицателно по пътната карта. Разбира се, ние си отбелязваме тези отрицателни коментари и слушахме много внимателно какво те имат да кажат. По отношение на някои от направените коментари, трябва да кажа, че сме се опитали да вземем преди всички тези гледища в текста и сега минаваме на фаза, в която ако в някакъв момент трябва да се каже, не може по-нататък да се подобрява текста, до, до тук сме стигнали, не може по-хубаво. Тогава ние ще се съберем с докладчиците, като съдокладчици и ще видим какво може да направим въз основа на днешната дискусия и да видим дали сме постигнали максимума, защото иначе няма да имаме баланс в тази пътна карта, което означава, че ще се върнем обратно към групите. Много благодаря за този важен и полезен дебат. Искате ли да добавите нещо? Не, благодаря. Ми очаквам с нетърпение следващата а, стъпка, да, както сме планирали да се осъществи гласуването и да <clears throat> имаме този важен принос към процеса и а, задълбочаването на еврозоната.